начини на разпространение. Сме абсолютно съгласни с това, до толкова доколкото се спазва законната рамка, залегнала в договорите. Дискусията приключи и доклада ще бъде гласуван в четвъртък. А сега Следващата точка по дневния ред – гражданско-военно сътрудничество и развитие на гражданско-военни капацитет. Докладчика Кристиан Хелер има думата за 4 минути. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги, държавите членки на Европейския съюз са поели редица ангажименти на международната сцена и дават своя важен принос в регулирането на граждански или военни кризи в рамките на основните насоки от Хелзинки бяха взети някои мерки, но за сега всичко това си остава мъртва, група, мъртва буква. За сега 25% от постовете, обещани от държавите членки, не са остават вакантни. Капацитетът за намеса на Европейския съюз все още е твърде далеч от желаното и Европейския парламент а, а, започна доклад по собствена инициатива за а, сътрудничеството между гражданския и военния сектор. В доклада се смята, че гражданско-военния капацитет на Европейския съюз е важен елемент от ЕПСО, Европейската политика за сигурност и отбрана. И в рамките на това, което ни дава, предоставя Лисабонския договор, парламента реши да вземе своята позиция. Ние се основаваме на цифри и правим редица предложения, които бяха подкрепени от голямо мнозинство в комисиите. Ние сме за една балансирана структура между гражданския и военния елемент в сътрудничеството и в рамките на службата за външна дейност. Трябва да бъде създаден един постоянен щаб, главна квартира, където личният състав ще се е, назначава от държавите членки, да се създаде една привлекателна система за европейските експерти, които да участват в тези операции и е, да се помисли за бъдещето. Има конкретни предложения за личния състав, военния личен състав, цивилния персонал е, – както и за текущите операции, в които Европейския съюз очаква, например, съгласно член 41 от е, договора ДЕО, има предложение за регулирането на кризи, по-тясно сътрудничество между полицейските сили и военните, както и участие на жандармерията, да се използват е, е, така, че да могат наистина да бъдат оперативни на терена. Да бъде и да се престане да се, справя, да се слага бариера между гражданското и, и, и военното гражданската и военната сфера. Предвиждаме също така едно съвършено ново финансиране. Искаме капацитета за намеса да бъде е, засилен, групите за е, бързо реагиране да могат да оказват защита на цивилни мисии – е, много точно да се определи и да се разширят, е, да се разшири мандата на бойните групи. Предвиждаме също разработването на програми за научно-изследователска дейност, сътрудничество с НАТО и с ООН, за, като се избегне обаче дублирането, за да се използват максимално съществуващите структури. Предвиждаме също така една, създаването на общ военно-въздушен транспорт а, по рамките на споразумението Берлин Плюс, при което средствата на НАТО се предоставят за ползване на Европейския съюз. А, Доклада получи е, много широко мнозинство в е, комисията и мисля, че това ще позволи да укрепим е, капацитета, е, военно-гражданския капацитет. И сега господин Сегеди. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, според мен най-важното е да гарантираме сътрудничество между гражданския и военния сектор. Ние смятаме, че това сътрудничество е от съществено значение. Унгария даде един отличен примо, пример. През 2007 година гвардията беше създадена и след това участва много ефикасно в регулиране на кризи, природни бедствия, хуманитарна дейност, създаване на хранителни продукти. Тази дейност обаче въобще ни донесе признание. правителството разпусна тази гвардия, без дори да признае жертвите, които а, по, жертвата, която направи. И смятам, че когато се създават структури, които искат да, да работят, да действат, да, да, да, да а, вършат хуманитарна дейност, те трябва да бъдат зачитани. Благодаря, господин Ернхаузер. Dank nochmals. Also die Vermengung von zivilen und militärischen Instrumenten, die gibt Благодаря. Вече съществува смесване на а, или съвместно ползване на а, средствата, инструментите на, в цивилната и гражданска и военната сфера. Мисля, че а, Европейския съюз е, е известен обаче най-вече с цивилното си участие в е, всички операции в чужбина, е, в които участва или които ръководи. Искам да се върна обаче на казаното от колегите В Австрия имаше едни а, прояви, манифестации а, с, а, на, на въоръжени групи, които не, не, не, не отговарят на европейския дух. Благодаря. Господ... Господин ще, Еренхаузер, приемате ли въпрос с синя карта? да отговоря. Това, което каза колегата е лъжа. Йобик. Не, е, нито унгарската гвардия никога не са вършили незаконни действия, каквито той е, описва. Не са нарушавали закона. Това е, е неолиберална пропаганда, която се опитва да заклейми гвардията, която никога не е нарушавала закон. Джо Бик е, е, извърши, са вършили престъпление. Аз не съм казал, че са вършили престъпление. Казах, че просто организираха поход с байонети в Австрия. Вие това не го отрекахте. Добре, сега давам думата на комисията. Госпожа Даманаки. Благодаря, госпожо председател. Ще се съсредоточа върху доклада, тъй като той е важен, много полезен и важен. Благодаря на господин Аснер за свършената работа. Докладът е полезен, защото съвсем правилно се съсредоточава върху ключов елемент на Гражданско-военното сътрудничество е един от приоритетите на комисията. Той разработва основните елементи на реагиране при кризи. Създаването на службата за външна дейност на комисията е свързана именно с това, което изгражда върховния представител – и а, то е съзвучно с заложеното в доклада, а именно структуриране на елементите на общата политика, отбранителна политика и политика в външната сфера. Необходимо е да има добро балансиране на ресурсите, да бъдат предвидени съответните условия за набиране на а, експерти. Всички знаят, че това не бе възможно в миналото. Няколко от точките в доклада са взети предвид и конкретни действия са предприяти вече. Това е свързано най-вече с, с подпомагането на синергизма между гражданските и военните структури, обучението, подготовката, сътрудничеството с ключови партньори, най-вече НАТО и ООН. Освен това, ние а, поддържаме и укрепването на взаимоотношенията между Европейския съюз и ОНЕ. Вече много неща сме направили заедно. Върховния представител отново проведе среща с генералния секретар на ОНЕ миналата събота в Лисабон. Отношенията между Европейския съюз и НАТО е друг важен въпрос. Това бе доказано вчера по време на срещата на върха на НАТО в Лисабон. Освен а, това, сме за всички практически мерки, които могат да укрепят конкретните мерки за сътрудничество между Европейския съюз и НАТО и а, да гарантират сътрудничество, когато наши сили бъдат разположени а, в един и същ военен театър. Ние очакваме а, възможностите за по-нататъчно сътрудничество с Европейския парламент по въпросите на гражданско-военното сътрудничество. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Гласуването ще бъде утре. Във вторник, 23 ноември, заседанието ще е от 9 до 1 и след това от 3 до 8.30 и след това от 9 до полунощ. А дневният ред вече е публикуван и можете да го намерите на страницата на Европейския парламент. Обявявам заседанието.